да изляза пред вас с конкретни предложения, когато а, изготвим правния документ. Благодаря ви. Благодаря на господин комисаря. В такъв случай прекратяваме този дебат и минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно устен въпрос за а, търговското споразумение първи в а, фалшифицирането. Поздравявам комисаря Карл Дегухт и искам да дам думата на авторите на доклада. Имаме 6 автори. Господин Кальчифер ще говори първи за две минути. Благодаря, Господин председател, че ми давате думата. Всяка институция трябва да защитава своята роля. Европейския парламент представлява хората и трябва да защитава интересите на същите тези хора. Комисията от своя страна се нарича пазител на учредителните договори. Следователно, принципите на защита човешките права, прозрачността трябва да бъдат защитавани от нея. Ако нямаме достъп до документите, нито една институция няма да може да изпълнява своите роли и следователно няма да може да отговаря на изискванията и очакванията на гражданите. По време на изслушванията няколко комисаря заявиха, че ще получаваме документи по същия начин, по който и съвета. Много се надяваме комисията да спази това си обещание. Европейските граждани се безпокоят за свободата на изразяването, защото има толкова много нарушения на личното им пространство и правото им на личен живот, въпроси свързани с данни, подавани в интернет и така нататък. Европейския съюз няма да сработи, ако гражданите не работят за него. Е къде е прозрачността тук? Наистина, темата е деликатна, но Европейският съюз трябва да каже какви са условията, за да може гражданите да участват в прозрачността. Човешките права и прозрачността трябва да бъдат защитавани непрекъснато. Когато заявим къде са правата на човека, тогава можем да започнем да работим по следващия етап и той е свързан с борбата с престъпността. Настоящото положение е неприемливо. Тъкат някакви преговори зад някакви врати, в някакви кътчета и, и ние трябва да питаме постоянно какво е записано в някакво споразумение, за да го кажем на гражданите. А гражданите искат да знаят. Те искат да знаят дали ще ги претърсвате по границите, дали ще им отваряте компютрите, а, дали ще има някакви наказателни присъди, без те изобщо дори са, да са запознати с престъплението. Ние искаме да участваме. Иначе ще трябва да кажа, ще ви съдя. Е, скъпи колеги, господин комисар, а, мисля, че фалшификатите и пиратирането а, е, са причина за много проблеми. От една страна е Европейски съюз, но от друга страна стоят и гражданите. Това е проблем за предприятията, но и за гражданите и за потребителите, защото има все повече и повече фалшификати на пазара. Сумите са огромни е, примерно е, противозачатъчни средства. Има жени, е, които забременяват, макар че пият хапчета против забременяване. Има дори случаи на... Има смъртни случаи, защото лекарствата са пиратирани и ние трябва да бъдем против фалшификати. Не може 850 хиляди артикула да бъдат иззети на границата, докато около 20 милиона идват от Китай и трябва непременно да се намесим. Проблемът беше, че Лисабонския договор влезе в сила на 1 декември. Европейския парламент не беше приобщен към този процес и трябва да го приобщим за бъдеще. Трябва за бъдеще да има по-голяма прозрачност и да имаме достъп до данни и да знаем какво се преговаря в момента и каква е позицията на Европейската комисия. Преговорите трябва да продължат. Е, договора е, трябва да бъде изправен, да бъде подписан, трябва да бъдат приобщени различни групи. Това е в интерес на потребителя, на гражданина, на фирмите. Ние трябва да знаем какви преговори се водят. Е, следващия горатор е господин Ланге. Две минути и половина. Благодаря, господин председател. Казва господин Ланге. Тук има три въпроса, които трябва да си зададем. Първо, защо все още няма прозрачност. След като Лисабонският договор всъщност влезе в сила още от 1 декември и от 10 февруари насам имаме междуинституционално споразумение с комисията. Та, аз се задам въпроса, защо съвета който всъщност е наблюдател в преговорите, а пък парламента не участва, нищо не прави и защо всъщност документите по въпроса въобще не са достъпни до нас. Също искам да запитам, защо тези, които трябва да преговарят по договора, всъщност нищо не правят в Световната търговска организация се, се преговарят споразуменията ТРИПС. И се казва, че всъщност основните економически интереси биват представени от Съединените щати, но те си защитават своите интереси, а те не въжат за всички нас тук. И другия въпрос – за какво се разисква на вътрешните ви заседания? Казвате, че трябва да се, защити, да се защитят постиженията на европейското право. Но когато погледна документите, честно казано се съмнявам дали наистина ги защитавате. Бих могъл да заключа де-факто тези документи, че евентуално може да има ограничаване на достъпа по интернет и че евентуално може да има ограничения за а, достъп до някои информации, да има някакви центрове за наблюдение, евентуално. Но какво всъщност защитаваме? Говорим също така за обещетения. Но мисля, че при политиката, която защитаваме, това не е точно най-доброто решение. А също и въпроса с така наречените онлайн и офлайн а, и двете трябва да са представени в цифровизацията. И трябва да отговорим на този въпрос относно, примерно, iPod-овете и други. Комисията трябва да отговори на тези въпроси. Господин Риналди, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Тук се сблъскваме едва ли не с първия, първоначалния грях. Какво именно, какво е направила до сега комисията? имаме една пълна асиметрия. Американската индустрия има достъп до много данни за европейските граждани, а пък ние нямаме а, реципрочен достъп до американските данни така, почти същото ще стане и с, а, в споразумението с Южна Корея. Трябва да сложим край обаче на а, тази непрозрачност на преговорите. Използваме борбата с а, фалшифицирането, а, за да водим други битки. Като че ли това се превръща в а, просто едно м- мото, под което слагаме всичко. И тук ще дам един пример с Венеция, господин комисар. Относно фалшифицираните стоки, нека тук да, да говорим, примерно, за, за моранското стъкло. В момента има много фалшификати. това заплашва, разбира се, цялото производство. И всичко това заради а, вашите договори. Това е проблем, който е, засяга пряко международната търговия. Но мерките за борба с подобни проблеми са все по-слаби. Това, което ни тревожи, е, е че чрез интернет се заплашва свободата на словото, но едновременно с това се накърнява правото на личен живот. Освен това се ограничава а, действията и се ограничават правомощията на доставчиците на интернет. Така че подкавам комисията към повече предпазливост. Нека да не гледаме само чисто търговска гледна точка – може би ще е добре да се справим с тази търговия на фалшифицирани лекарства, които са по-ефтини. Но това не означава, че трябва да спрем всички генерични лекарства, които са, а, по, а, които са просто по-ефтини. Благодаря, господин Риналди. Господин Шолц. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar de Gucht,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 когато се срещате с представители на 10 правителства, за да подпишете толкова важно споразумение, защото то засяга гражданското наказателното право, интернет, е, трябва непременно да разберете защо гражданите настояват за отговор на някои въпроси. Аз продължавам това, което казаха някои колеги и техните критики. Има въпроси, които ни тревожат. Споразумение, което по замисъл трябваше да защитава патентите, всъщност ограничава правата на гражданите и поставя под въпрос демокрацията на комуникацията. Говори се за данни и за поверителността на някои данни. В Хартата за основните права, в член 7 и 8, се говори за такава отговорност. Това споразумение всъщност ще се отрази на целия свят. Изключва се гражданското общество, изключва се синдикатите вие преговаряте от името на гражданското общество, без да сте получил правомощия от Европейския парламент. Ние се задаваме въпроси какъв ще бъде изхода от тези преговори. Е, трябва непременно да ни запознаете с е, тези документи, които показвате на държавите членки и тогава ще разберем доколко се чувствате отговорен пред Европейския парламент. Ако искате непременно е, парламента да ви подкрепи в тези преговори и да одобри изхода им, трябва е, непременно да спазвате тези условия. И е, в никакъв случай не трябва да се отлага дискусията по този въпрос. Благодаря ви, господин Шулц, казва председателя. Господин Камал има думата. Господин председател, благодаря. Господин комисар, трябва да ви кажа, че най-вероятно забелязвате колко силни се чувствате в парламента, във всички парламентарни групи. Независимо какви са нашите различия по различните аспекти, свързани с търговията с фалшиви продукти, както и с правата на интелектуална собственост, виждате, че всички искаме по-голяма прозрачност. Това поне стана ясно. Безпокоим се също така за това, че когато текат някакви преговори, по които няма прозрачност, и ние не сме запознати с принципите, по които те се водят, както и позицията, от която излиза Европейски съюз на тези преговори, то тогава се създава един вакуум. А създавайки вакуум, знаете, че този вакуум веднага се заема от слухове. Има изтичане на информация, от някакви си официални документи. Ние дори не знаем дали тези изтичания на информация са верни или не, защото не сме запознати. Защо? Защото вие не споделяте информация с нас. Част от нас, разбира се, знаят, че от време на време е нужна известна поверителност, текат преговори, не искаме да издаваме всичките си козове а, за преговорите. Това е ясно. Но искаме някакво ниво на разумна прозрачност. Защо нямаме достъп до тези документи? Защо не може да видим текстовете? Ако смятате, че не може да ни ги дадете, поне ни кажете в резюме какви са позициите ни, какви са принципите на тези преговори. Например, ще подкрепим ли предложения, които се твърди, че са направени, че MP3 плеерите и лаптопите могат да бъдат конфискувани на границите – ще подкрепим ли ние една такава позиция? Ние искаме да знаем и трябва да знаем. И виждате, че се обединихме около един широк компромис, макар че всички имаме различни становища, за да стигнем до един общ текст. Господин комисар, искам да ни покажете как се прави прозрачност, демократична отчетност, за да бъдем всички заедно. Камалур, Благодаря, господин Камал. Сега ще дам думата на господин комисаря Карл Дегут. Благодаря. Благодаря, господин председател. Разбирам вашата а, загриженост за преговорите, но нека да не забравяме, че ние правим тези преговори, за да подобрим безопасността, а също така и да засилим контрола във всички области, където евентуално може да има нарушаване на правата на интелектуалната собственост. Това са е едни от нашите най-важни приоритети, а също така и да защитим нашите пазари и експорта. Опитваме се да защитим тази идея пред Световната търговска организация и Организацията за защита на а, а, интелектуалната собственост. Но много, много от нашите идеи са блокирани от други актьори. А, и крайното споразумение ще бъде правно задължително само за тези страни, които са го подписали. Разбира се, надяваме се а, повечето от страните в света, най-вече новоразвиващите се, силно развиващите се економики, да се присъединят към споразумението. Нашето споразумение тук и цели да а, постигне някакъв компромис, а също така и да осигури все пак една минимална поверителност. Съгласен съм с вас, че Европейския парламент трябва да бъде адекватно информиран за развитието и напредъка в преговорите и ще се опитаме а, да подобрим информираността на парламента. Първо, относно а, информацията, която ви даваме за насоките на преговорите. Примерно, пълен доклад за протичането на съответните преговори. А, Генерална дирекция Търговия ще се занимае с това. Това ще протече според рамките на споразумението. Отново ще е така, Споразумението АКТА, така наречено споразумение АКТА, беше разисквано три пъти е в комисията по а, търговия в парламента. И имаше представители и през юни, и, и през април миналата година, а също така имаше обществени конференции с присъствието на медиите. Подобна обществена конференция също ще се организира през март тази година. Разбирам, че това не е достатъчно за вас, за да си изградите ясна представа за напредъка на преговорите. И аз инструктирах службата си да осигури един дебрифинг с службите на парламента, за да ви информира. И подобен брифинг ще се състои след всеки тур на преговорите. Е, разбирам, че искате да знаете какво става и най-добрият вариант може би ще бъде да изчетете предварителния текст, по който ще се преговаря за в преговорите, в туровете на преговорите. Както знаете, съществува едно споразумение между отделните участници в споразумението, че този текст би могъл да бъде направен обществено достояние на всички споразумели се страни. Ние ще се опитаме да ви го предоставим възможно най-бързо. Но участниците в споразумението не желаят текстът да бъде разкриван прекалено рано преди следващия тур на преговорите. И, а, и аз съм се ангажирал с а, това становище, иначе а, всъщност ще се подкопае доверието в комисията. И, но ние можем можем да ви представим текста. Като разбира се, преди това трябва да преговарям и с Съединените щати. Целта е, разбира се, всички да имат ясна идея за какво става въпрос в преговорите. И дори още по-важно, за какво не става въпрос в преговорите. И нека да напомня основните принципи, които, а, по които се води комисията при а, преговорите. Първо, целта е да се борим срещу широките нарушения на интелектуалната собственост и търговията. Разбира се, целта, тази цел няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи. Второ, акта всъщност е, е само за прилагане на правата за интелектуална собственост това не означава, че ще се промени закона за интелектуалната собственост, като създаване на нови права или пък промяна на защитата и на продължението на вече съществуващите правила, права. Но когато се стигне до съд, понякога а, нещата са по-сложни. При все това съдилищата отсъждат а, в, а, за, за тези, които си защитават правата. Такъв беше случая на един европейски моден производител, който се бореше срещу един интернет сайт. Също така ще, се, а, ще преговаряме за хармонизиране на правилата ще се опитаме също така а, да спазваме правната рамка за защита на личните данни на Европейския съюз и също така споразуменията по телекомуникационния пакет. И в това отношение акта няма да има отрицателни въздействия върху европейските граждани, защото няма да създава допълнително законодателство. Напротив, ще има, ще осигури само допълнителна защита за нашите пазари в чужбина. И ще има три задължителни правила да се борим с нарушаването на а, на правата на, на марката и също така и на интелектуалната собственост. Второ, също така а, да, да приложим а, една единна система, защото има голяма разлика в системите на европейските държави. Целта е това да стане, като едновременно с това се спазват а, човешките права и гражданските свободи. И също така не можем да а, прекратим интернет достъпа на хората до интернет, а, до интернет при случай на нелегално сваляне на информация. И също така трябва да видим а, как точно ще а, протече налагането на мерки спрямо генеричните лекарства. И също искахте да се направи една оценка на влиянието на акта. Според анализа, който ние осъществихме, ние няма да нарушим с това споразумение придобивките на правото на Европейския съюз, нито а, по директивата за интелектуалната собственост, нито по а, директивата за а, борбата с криминални проявления. Имаме оценка, която беше направена на ниво економически и а, социални а, нали, аспект. И в а, този анализ се включва а, големи детайли относно пиратството и фалшифицирането. Надявам се с вашето сътрудничество все пак да успея да продължа реформ, реформите в тази област. Благодаря. Тук не ви е бен. Е, сега давам думата на представителите на политическите групи. Първо давам думата на госпожа да, е, Сайфи. Благодаря, господин председател. Господин комисар, от влизането в сила на Лисабонския договор ние разполагаме с нови правомощия. Искаме още от сега те да бъдат спазени. И е, заради това ние ви слушахме и настояваме да е, приложите процедура е, за постоянно допитване до парламента, тя да бъде прозрачна и да бдите Европейския парламент и представените от него граждани да бъдат редовно и напълно информирани за хода на преговорите, като се спазват клаузите за поверителност, както вие е, току-що споменахте, и които са свързани с поразумението. Днес, за да бъдем изцяло приобщени към законодателния процес, искаме да имаме достъп до текста и до резюме от преговорите. Освен това, лично аз и лично е, и моята група ви насърчаваме да продължите преговорите, за да се постигне многостранно сътрудничество, в което се подобряват стандартите за приложение и за спазване на правата за интелектуална собственост, които в края на краищата е, могат да бъдат прияти и от е, сега излизащите страни на пазара, като например Китай, защото фалшификатите са подривна дейност, това е нелоялна конкуренция тенденция, е, която пречи и на обществото, и на економиката, но също така и на човешкия ум. Защото много предприятия, които от години инвестират в научно следователската дейност, са лишени от плодовете на своя труд и е, са обесърчени тези, които искат да инвестират. А точно в това се съсредоточава конкурентоспособността на Европейския съюз и затова смятам, че с развитието на нашата цифрова среда не можем да отречем че фалшификатите стават виртуални и за това съм изцяло убедена, е, че може тези, които действат в интернет, е, да им се поиска отговорност, особено тези, които отклоняват интелектуална собственост, без да спазват основни права и граждански свобода. Нека да търсим е, баланса между права и задължения. Благодаря ви. Е, благодаря ви, казва председателя. На госпожа Сейфи сега господин Дейвид Мартин. Има думата за две минути. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин комисар, за изказването си. Накрая казахте, че сте чули нашите загриженост и отговаряте на нея. Аз не съм убеден, че напълно сте разбрали всичките ни притеснения, свързани с тези преговори. А, наистина, всички се разбрахме по отношение на това, че правата на интелектуална собственост трябва да бъдат защитени, а пък фалшификатите наистина понякога представляват и опасност за човешкото здраве. Така че ние не сме против международното сътрудничество за борба с пиратството, борба с фалшификатите, да се справим и с а, другите злоупотреби с правата на интелектуална собственост. Но повтаряме, това трябва да се основава на настоящото европейско законодателство. Вие казахте, че това няма да стане през задната врата. Е, да, но може да го направите и през предната врата, но ако казвате няма да нарушаваме европейското законодателство, то тогава ви вярвам. Освен това, казахте, че няма да има наказателно преследване на лица, които свалят от интернет, а пък след това говорихте за лица, които искат да влизат в Европейския съюз и дали ще ги допускаме. А ние не искаме да има наказателно преследване за такива лица, независимо дали те използват материали за лични цели или не. Всички действия посредством това търговско споразумение против фалшификатите трябва да бъдат проверявани. Проблемите, които споменаха колегите, са свързани с това, че ние не сме запознати с въпросите поради тяхната поверителност. Казахте, че ще получим текста, поне предварителният такъв, че ще окажете натиск върху останалите страни. Но аз искам да кажете, че ще станем по-слаби, а, преговарящи, ако ние не видим този текст, защото няма да имате подкрепа на този парламент, ако ние не можем да видим текста, по който работите. И накрая нещо положително. Зарадвах се за това, което казахте за генеричните лекарства и бих искал да направите и преразглеждане на регламента за митниците. Благодаря, казва председателя господин Мартин. След това госпожа Интвел за две минути и половина. Колеги, когато се подготвях за този дебат, свързан с ПИС, както и защитата на креативните усилия на европейците, се сетих за един камион а, с книги а, Хари Потър няколко дни преди да излезе. Днес обаче няма нужда да се краде цял камион пълен с книги, просто човек си го сваля от интернет, на МП-тройката, на телефона и си го пренася. Говорите за прозрачност, господин комисар, добре, но вашите служби ни изпратиха една информация, много благодарим и сега тук се говори, че трябва да се, подпише от всяка една от страните а, едно споразумение за неразгласяване на информация. Значи, вие сте го подписали, не вие, предишния комисар, и тогава няма да е право да разгласявате. Е тогава как ще ни кажете какво се случва? Ако обаче не сте подписали такъв документ, то тогава незабавно трябва да оповестите всички документи. Обаче, ако има такава клауза за неоповестяване, искаме да чуем какво ще направи господин комисаря, за да има пълна прозрачност на информацията за обществеността, не само за парламента. Защото ограничение достъп само за евродепутатите, не са достатъчни. Европейските граждани имат право да знаят всички решения, които се вземат и оказват въздействие върху свободите, от които те се използват. И смятам, че такива споразумения за неоповестяване трябва да останат в миналото. Ние искаме да налагате европейските правила за прозрачност. Господин комисар, демократичната легитимност на тези преговори е наистина много слаба. Нямаше никакъв дебат, с който да заложим нашите цели и принципи. Мандатът не бе одобрен от Европейския парламент. Вие ще кажете, няма правно изискване за одобрение на този мандат, но това не е важно важно, защото ако 27 министри от държавите членки считат, че могат те сами да си дадат мандат да водат тайни преговори, свързани с основните права и свободи на европейски граждани, мога да кажа, че тяхното разбиране за демокрация е фундаментално различно от моето. Парламента иска да работи и е сериозен. По никакъв начин няма да се конфискуват мобилни телефони и компютри. Ние искаме да сме абсолютно сигурни, че такива клаузи няма да бъдат въведени през задния двор или през задната врата в едно такова а, споразумение. Другия место отивате в Нова Зеландия, приятно пътуване и не си качвайте на айпода нелегално свалени песнички. Благодаря, госпожо Интвелд. Господин Енгстрион. Благодаря. Първо, искам да поздравя комисаря за това, че най-сетне са стигна, до там, че европейските лидери да говорят заедно по нещо, което се обсъжда от десетилетия. Радвам се, че сте загрижени. Но при все това трябва да изкритикувам комисията за използваните методи. Нашите граждани се интересуват. Те са ядосани за ограничаването на тяхната свобода, просто защото някоя голяма държава го поиска. Те са ядосани, защото а, всъщност техните основни права а, са а, нарушени в ущърп на индустрията. А също така са ядосани от липсата на прозрачност. Не така трябва да стоят нещата. Утре ще гласуваме резолюция относно а, тази, това споразумение, относно тези преговори и ще искаме повече прозрачност в акта. Имаме нужда от а, защита на а, основните идеи на нашето свободно общество. И ние тук ще се борим утре за а, защита на нашите граждани. Искаме да имаме информация относно преговорите и напомняме на комисията, че ние сме парламент, а не изтривалка. Благодаря, господин Кушучник. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на господин комисаря Дегухт който постигна напредък спрямо предшественика си, който не информираше парламента за преговорите. Но винаги ни казвахте, че трябва да зачитаме а, личностите и мисля, че а, господин Дегухт можеше малко все пак да погледне колегата Камал, когато а, той се изказваше. Мисля, че интелектуалната собственост има нужда от повече защита спрямо това, което и се предлага сега. Вярно е, че Китай и Индия са основните виновници тук. Но искам да попитам комисията, тъй като все пак тя представя държавите членки в преговорите, а, да, я, да я помоля да не използва случая, за да налага а, френската информатична система и да не я превръща в а, общо европейски план. Благодаря, господин комисар. А, благо... Искам да кажа, че от една страна съм изненадана, а от друга съм направо разтревожена. Когато установявам, че комисията защитава позиция, според която могат да се водят преговори, макар и частично поверителни, когато се законодателства по въпроси свързани с основните права и свободи и частния живот на хората и прочие. Комисията заявява, да, можем да прикриваме информация, обаче тази информация засяга основни свободи на гражданите. И за това аз настоявам просто да бъдат прекъснати преговорите и те да бъдат подновени едва тогава, когато останалите преговарящи страни бъдат готови да преговарят напълно прозрачно и открито. Това е основен принцип за демокрацията. Трябва да има прозрачност. Особено когато нещата засягат основни права и свободи всички карти трябва да бъдат на масата и всички граждани не могат да ги, да ги знаят. Това е демокрация. Благодаря ви, госпожо Свенсън. Господин Стасен, за две минути. Voorzitter, als een dossier achter gesloten deuren bekokstoofd wordt, dan gaan bij mijn fractie alle alarmen когато даден въпрос се обсъжда при закрити врата, то тогава светват всички червени лампи за предупреждение. Е, дадения случай е точно такъв. Е, парламента трябва да бъде информиран, защото когато кухнята е с закрити врата, ние се безпокоим, гражданина не може да се каже думата. Трябва да знаем какво ще излезе от тази европейска кухня и парламента трябва да може да се произнесе по изготвеното тайно в тази кухня парламента и гражданите трябва да бъдат информирани. Е, защото това, което се очертава, е, е, е тревожно. Това, което се готви в интернет, например, е много опасно защото не можем да допуснем свободи да бъдат застрашени. От друга страна, принципа за, солида... за субсидиарност също не се спазва и националните парламенти изобщо няма да имат думата по това споразумение. Ние сме против обявяването на гражданите за престъпници. И е, държавите гледат какво става, без да могат да кажат каквото и да било. Какво прави комисията в тази тайна кухня? и защо са приобщени към нея американски предприятия? Какво търсят те в кухнята? Е, търговски интереси ли са защитени или интересите на европейските граждани са по-малко важни? Господин председател, нашата партия се бори за интересите на гражданите и трябва да им бъде отредено съответното място. Е, нашата партия е против фалшифицирането на лекарства, това е ясно, но е, преговорите се водят по други въпроси. Е, парламентаристите не могат да се произнесат, защото всичко става тайно, ние не сме уведомени и няма по-тежко нарушение на правомощите на един парламент от това. Всичко става при закрити врати и на вратата пише забранено влизането. Е, Сузана Ройтова. Vážení kolegové, pane komisaři, глобализация, а заимена вступ чи... Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Присъединяването на Китай към СТО доведе до големи проблеми. Знаете, че ние сме наводнени с фалшификати, които може би дори са опасни за здравето на потребителите. Това оказа и огромно економически въздействие върху нашите фирми, защото те трябва да се борят с тази нелоялна конкуренция. Законодателството на държавите членки не може да догонва тези развития постоянно. Трябва да се предприемат мерки на европейско ниво, а до сега като че ли не успяваме да преборим фалшификатите. За това е нужно по-добра, да има по-добра координация между държавите членки в борбата срещу фалшификатите, а подходът до сега като че ли не е най-добрия. Говори се за определени изделия и тази информация трябва да се подаде на парламентаристите, за да бъдат запознатите. Ние имаме нужда от знания по отношение на самия текст, Споразумението SWIFT може да бъде отхвърлено също, ако парламента не е добре информиран за структурата на това споразумение, то може да бъде отхвърлено. Не искам да тривиализираме нещата, без да проведем една задълбочена дискусия и да успокоим страховете на гражданите на Европа. Тази дискусия не включва Китай, а тя е един от най-големите източници на фалшификати. Така че в бъдеще ще се занимаете ли с Китай, за да може тя, той да се присъедини към споразумението? Благодаря. Депутати или амбициони европе... Гос... Господин Суста, благодаря, господин председател. Ако искаме да останем най-голямата економика трябва да се средоточим върху продуктивността, върху способността ни да се, да се интегрираме в нови пазари. И тук борбата срещу фалшифицирането е много важна. Интелектуалната собственост, защитата на интелектуалната собственост е всъщност един инструмент, който може да доведе до повече конкурентоспособност на системата. Но в момента имаме по-скоро примери за не спазване на човешките права. А, наскоро много правила бяха нарушени под влияние на международната спекулация. Трябва да се борим с феномена фалшифициране, който вече достига като оборот над 500-600 милиарда на година – и това защитава основни, е, това а, е, нарушава основни човешки права, като пример правото на а, е, качествени лекарства. И ако искаме да имаме добро споразумение акта, трябва да а, разглеждаме проблема в световното му измерение. Но едновременно с това трябва да спазваме основни права и основни принципи. Не можем да, се, е, да скрием тревогата си относно правното основание на договора и също така правомощията, които се дават на преговарящите. Тези европейски граждани, стотици милиони европейски граждани трябва да бъдат информирани, а не нещата да се е, осъществяват без тяхното знание. Така че трябва да имаме достъп до и информацията, за да можем съответно да предприемем следващите си стъпки, познавайки проблемите. Трябва да има добро сътрудничество между Европейския парламент и комисията. Само така можем да постигнем пълния си потенциал в преговорите. Именно за това ще гласуваме ние. Благодаря. Благодаря господин Суста, господин Александър Алваро. Комисар Kommissar Господин председател, господин комисар Дегухт, вашето наследство е тежко. Ако проблемът не се разреши, има две теми, които не ме радват. Очакванията за защита на интелектуалната собственост, а също така и пиратирането. Пиратирането е опасно за човешкото здраве. Има и огромни загуби 155 милиарда евро. Това е загубата за Европейския съюз. Това насърчава престъпността и отпадат работни места. Това не е в наш интерес. Да не говорим за фалшифицирането на лекарства може да има фатални последици за гражданите. Така че рискът е огромен и е в наш интерес да се намесим. Освен това, трябва да не забравяме, че е, мандата за преговори на комисията трябва да спазва общностното право за да не стане така, че акта да се обесмисли напълно е, и да се окаже поредното обесмислило се споразумение. Е, е, Европейския парламент е уведомяван изключително пестеливо, но в края на краищата ще се иска нашето съгласие. Европейския съюз изисква прозрачност и обнародването на всички документи, свързани с преговорите. трябва всичко да бъде обществено достояние и ние да бъдем уведомени. Възниква три основни въпроса. Първият, вече се спряхме на него, може ли комисията да гарантира, че няма да се въведе режим с пристрайт? Такъв режим, който беше въведен при комуникациите. Може ли комисията да ни гарантира, е, че е, няма да е, се насочим срещу този, който извършва услугата? Второ, по акта предвиждат ли се наказателни мерки, които са извън правомощите на Европейския съюз и, е, които, е, и, и по които е, държавите членки трябва да поемат отговорност съобразно договорите. Благодаря, господин Алваро. А сега господин Албрехт. Тук в Европейския парламент преди повече от година съвсем ясно заявихме, господин комисар, че трябва да ни дадете възможност да имаме достъп до търговското споразумение против фалшификатите, да ни дадете документите и да има ясни правила на играта от тук на сетне. Освен това, има и продуктови стандарти, които трябва да се спазват. А какво стана? Ами нищо не стана изведнъж се образува една коалиция на някакви хора, които си преговарят с индустрията по един недемократичен, бих казал дори незаконен начин, за да се дигне до някакво споразумение, което разбира се е, ще бъде обявено като демократично такова, а то ще засегне всички граждани на Европа. Не сме получили информация от вас, а тази информация поискахме на 1 декември миналата година. И в този период се изясниха някои неща, свързани с вашата роля и ролята на комисията. Гражданите на Европа не могат да участват пряко в законодателния процес посредством своите преки представители в Европейския парламент. Ние искаме да се спазват учредителните договори на Европейския съюз. И ако не може да се спазват тези принципи на 100%, то тогава ще кажем не на подписването на това споразумение. Ако не спазвате споразумението, прекратете преговорите до момента, до който вече ще спазвате това е, споразумение. Трябва да действаме сега. Патрик Лоярикур. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател, господин комисар. Всички тук сме против фалшифицирането и пиратството. Но, господин комисар, преди малко ни разказахте едва ли не детска приказка, за да оправдаете факта, че дискутирате, преговаряте а, с международно споразумение, което въобще не е ясно и го прави за, а, за, а, за гърба на народа. И по 218 точка от договора се казва, че Европейския парламент трябва да бъде информиран за всички етапи на процедурите по споразуменията. А точно такъв е случай тук с акта. Моля, спазвайте договора, който сте изготвили. Ние се тревожим за свободите. И относно тълкуването на пиратирането, тук едва ли не сте го оставили на а, отделни предприятия. А, от друга страна се предоставя на митническите служби правото да претърсват гражданите и а, да конфискуват евентуално а, MP3 плеери и лаптопи под а, претекст, че всъщност се борят а, за защита на интелектуалната собственост. Но Европейски парламент, спомнете си, беше по-силен в предишните а, споразумения и тук а, евентуално пак ще се наложим. При все това всички искаме да се борим заедно срещу всякакви посегателства спрямо а, човешките права, включително и в здравеопазването, но моля ви се, поставете картите спрямо този договор на масата. Благодаря. А сега господин Москарти... госпожа Москартини. Лакордо акта е фундаментале пера... Благодаря, господин председател. Споразумението акта е изключително важно, ако искаме е, действително да се борим срещу пиратството и фалшификатите. Е, темите на споразумението са деликатни. Е, гарантирането на интелектуалната собственост и на опазването на данни. Настояваме за по-голяма прозрачност. Е, комисията естествено трябва да спазва принципа на поверителност, но текста трябва да бъде е, посочен, показан на парламента, за да може парламента е, да отправи е, да, своите бележки към страните. Е, надяваме се това, което комисария каза, да бъде последвано от действия. Парламента винаги е защитавал потребителите е, при производителите и при всякаква мярка, която нарушава личния живот в интернет. И в този дух комисията трябва да продължи да преговаря, като се опита да привлече колкото се може повече хора. До момента имаме само 12 участници. Надяваме се по-широк брой страни да участват, е, развиващи се страни и страни като Китай или е, ще могат да е, участват в крайното споразумение, за да можем да се борим по-ефективно срещу пиратството и е, е, фалшификатите. Това е економически бич, който унищожава конкуренцията в отрасли, които не се спазват правилата. Трябва да защитим е, потребителите, защото има заплаха дори за здравето им. Трябва да има ясни правила, които да се прилагат дори и за интернет, и най-вече за интернет. Интернет ще има ефекта бумеранг, трябва да се борим всички срещу това явление. Не става въпрос само за личния живот на хората, за сигурността на нашите страни. Благодаря. Сега госпожа Боскорт има думата. Благодаря. Господин председател, господин комисар, а споразумение, подписано при закрити врата, не е това, което искат всъщност европейските граждани. Европейският съюз преговаря по важно търговско споразумение, акта. И това става при закрити врата. Нито Европейския парламент, нито националните парламенти могат да упражнят някакъв демократичен контрол върху съдържанието на тези преговори. Те се водят в пълна тайна и Европейския парламент и европейските граждани отново се намират изключени от играта. И разбира се, доверието на европейските граждани спада. И тук не става въпрос за борбата с тероризма, става въпрос за нещо съвсем различно. Съгласна съм, че европейската економика трябва да бъде стимулирана и това споразумение е част от мерките, но не бива да се създават допълнителна несигурност чрез подобни мерки и чрез подобна таинственост. Понякога се питам как Европейския комисар по търговията е, се натоварва с свободите на, европей... на европейските граждани. Да питам се как комисаря Дегухта се консултира с колегата си Вивиан Рейдинг мисля, че трябва да се асоциира Европейския парламент при подписването на този договор. Благодаря, госпожо Боскорт. Ева Лихтенбергер. Благодаря. Господин комисар. Прозрачността беше термин, който постоянно се чуваше по време на изслушванията на кандидатите за комисари. Вие казахте, че всичко ще бъде открито, всичко ще бъде прозрачно, но трябва да кажа, че вашата дефиниция на прозрачност явно не съвпада с моята. И не само с моята, а и с тази на мнозина от депутатите тази вечер тук. Прозрачността не е чисто и просто да подхвърляш парченца информация тук и там и след това да кажеш не може останалата част да се разкрие, защото тя е с поверителен характер. Намираме се в една нова ера. Няма чисто и просто ние сляпо да вървим а, след вас под когато подписвате международни търговски спогодби, които след това ще окажат въздействие по веригата върху европейското законодателство. След Лисабонския договор вече нямате такава възможност. Така че да ви следваме е, без да задаваме въпроси, повече няма да се случи. И повече не би трябвало да укривате документи от Европейския парламент. Надежността а, е изключително важна. И вие няма да станете по-надежден комисар, ако продължавате да държите вратите на заседателните зали затворени и като казвате, нещата не са толкова зле. Не, не избрахте правилния подход. Благодаря, казва председателя на госпожа Лихтенбъргер и сега госпожа Траутман. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Нека да кажем ясно, че начина по който се водят преговорите по фалшификатите е недопустим за Европейския парламент. Е, като нови е, с законодатели по тази тема, е, Лисабонския договор ни гарантира право на пълна информация и едновременно с информацията, която се подава е, до съвета. Е, парламента до сега се убеди, че това измерение не се спазва и всъщност имам чувството, че се играе на мижи да те лажем и играта е следната. Ако тези, които оказват интернет услуги, ако допуснат да има проверка по тяхната мрежа, тогава те няма да бъдат отговорни. В противен случай ще има дела от правоопределение имащите и ще бъдат санкционирани. Мисля, че подобен подход е много опасен, защото се поставя под въпрос общностното право не само по принципа за свободния превоз, но защото не се спазват основните права на гражданите, които напомнихме по дискусията ни по пакета за телекомуникационните услуги. Искам да кажа, че парламентът вече е доказал, че държи на тези принципи и отхвърли е, според споразумението SWIFT и не се съмнявам, че може да го повтори. Аз държа на дискусията, която се води тази вечер и ще кажа на нашия координатор Кадер Ариф, че всички преговарящи по външната търговия да направят необходимото, за да може сигнала, който ще се отправи утре от Европейския парламент да бъде изключително символичен. Берно. Благодаря, госпожо Тротман. Процедурата по привличане на вниманието един желаеш да се изкаже. Господин Папастамко, с една минута. Благодаря, господин председател. Фалшифицирането не само вреди на продуктивността на европейските предприятия, но също така представлява опасност за човешкото здраве. Отговорът ще бъде да подсилим правата на интелектуална собственост в световен план. Трябва да има все повече партньори, търговски партньори, които да подпишат двустранни и многостранни споразумения. И тези споразумения трябва да са в съответствие с европейското право, да са в съответствие с основните човешки права и свободи, а също и с спазването на личното пространство – но не трябва да се водят и да, до повишени административни а, тежести. Европейския парламент трябва да разполага с повече информация за всички етапи от преговорите, като разбира се се зачита и а, също така поверителността. Благодаря, господин Папастамкос. Господин Ферера също иска думата. Една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Целият процес е много неясен. И едно нещо обаче светва, че ще а, увеличим а, всъщност правата на големите предприятия ще намалим а, свободите на нашите граждани. Докато в едно общество на демокрация вие ни отказвате прозрачност. И ще няма да имаме нито генерични лекарства, нито безопасни лекарства. Едновременно с това ще се ровим в личните данни. И всичко ще бъде само в защита на економически интереси. Или пък а, браншови интереси, като в крайна сметка се пренебрегват личните граждански интереси. Това се показва от вашите преговори. Благодаря, господин Ферейрем. А сега думата има господин комисаря Дегухт. Благодаря, господин председателю. Това, което трябва да кажа е, че след като изслушах всички оратори, след като взех думата, се сетих, че мнозина от вас не са ме слушали. Съвсем ясно заявих в началото, че ще защитим а, правото на общността, като го спазим и останалите страни по споразумението ще одобрят оповестяването на текста, по който по-настоящем текат преговорите. Съвсем ясно заявих, че това ще се прилага само по отношение на търговските нарушения на правата на интелектуална собственост и мога да говоря доста по тази тема. Така че няма да отговарям отново на тези въпроси, които зададохте, защото честно казано аз считам, че им отговорих при първото си изказване тази вечер. Господин Мартин зададе въпроса какво се случва с лице, което излиза от страна, която е подписала това споразумение. Това е интересен въпрос, защото зависи къде отива това лице. Ако то отива в страна, която не е подписала споразумението, то тогава всичко ще зависи а, от решенията на полицията и митницата в страната, в която отива. Но там нямаме правомощия. Но там, където имаме правомощия, това няма да се случва. Не можем обаче да говорим от името на други. Не съм съгласен с казаното служа Софи Интфелд по отношение на парламентарния контрол и аз искам да кажа какво пише в Лисабонския договор. Съветът дава мандат на комисията, комисията води преговори, съветът е взел решение какъв да е този мандат, те следват техните процедурни правила – и дали някой министр в света на министрите има нужда от одобрение националния си парламент, не е в наши ръце. Във всяка държава е различно. Знам, че във вашата страна за такъв тип позиции министъра трябва да получи парламентарно одобрение, но има други държави, където това не е така. И не считам, че трябва да съдим начина по който взема решение съвета който спазва договора и спазва правилата си. Това си е тяхна работа. Казахте, опитвайки се да ме защитите, да внимавам с iPod-а си. Аз нямам iPod. Всъщност от вчера имам един, но не знам как да го ползвам е, в Нова Зеландия няма да хода, там ще ходят хора, които са по-свободни, аз съм доста зает. По отношение на колегата Стасен, е, сега искам да кажа няколко неща. Както знаете, госпожо Ройтова, Китай в момента не е страна по преговорите което е сериозен проблем. Вие бяхте съвсем права, като казахте, че те са на първо място като износител на фалшификати. Имаме различни преговори с тях, има економически диалог на най-високо ниво. Постоянно говорим за ПИС, защото това е един от основните проблеми с тях, не само по отношение на онлайн търговията, а и при други дейности. Когато бъде подписано търговското споразумение против фалшификатите, се надяваме, че и Китай ще го подпише, защото и за тяхната индустрия ще бъде много благоприятно, ако има по-добра защита на ПИС и на потребителите, защото Виждате, в миналото се е случвало, имало е държави, които не са защитавали тези права, а сега виждат, че не са били прави. Не съм съгласен с тълкованието на господин Лерик и госпожа Траутман по отношение на член 218. Какво пише в този член? Европейският парламент трябва да бъде информиран за всички стъпки от процедурата, а вие сте, дори нещо повече – Информацията, която ви подаваме, е много по-голяма от споменатото в този член 218. Аз нямам никакъв проблем да давам повече информация. Още в самото начало, когато се изказах, заявих, че ние ще настояваме останалите страни да се съгласят да се оповести настоящата версия на текста. Но не е вярно, че не спазваме член 218. Искам да кажа още на Софи Интвелт, че изпратихме 16 изявления на страните по преговорите по отношение на неоповестяването на информация. Това бе изпратено от генерален директор на 23 януари 2009. Същото лице взема тази позиция, вие сте си същата, вие сте го получила. Значи въпросът е какво всъщност целите със своето изказване. И накрая. Всичко това, което казах по време на изслушването, е истина. Ще направя всичко възможно, споразумението, страните по споразумението да са съгласни и вие да бъдете информирани. Ако обаче това не стане, аз няма да мога да ви дам текста, защото това ще наруши клаузата за поверителност. А пък, ако нарушим тази клауза, то тогава последствията ще бъдат огромни, ще бъдат свързани с всякакви други преговори, не само с тези конкретни преговори защото се нарушава доверителността, поверителността, извинете, а това прави всички преговори от тук насетне невъзможни. Надявам се да ме разберете. Köszönöm, biztos úr. Szóval itt е, bejelentem, hogy Така. Искам да кажа, че са представени пет резолюции по приключването на тази дискусия и утре в 12 часа ще гласуваме. Сега, скъпи колеги, бих искал да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос по регламента за прилагане на схемата за общите тарифни преференции. Имаш